се подготвим за този риск, макар и по-настоящем наистина рискът от зараза в Европейския съюз да е много нисък. Благодаря. Благодаря на съвета. С това приключваме дебата по тази точка от дневния ред. Преди да пристъпя към следващата точка от дневния ред, нека кажа няколко минути за протокола. Е, и що се отнася до, изве... до известни изменения, трябва да се позовем на 192 член от правилника. В неговата точка 3 се казва, че ако протоколът се оспорва, парламентът съответно взема решение за отчитане на измененията, за които е, настоява един или друг депутат. Никой депутат по тези въпроси не може да се изказва за повече от две минути. Аз бих искал да кажа на. Нали, господин Голниш, напротив, е, аз зачитам вашите права. Аз е, представих окончателното решение тъкмо, за да гарантирам вашите права и, и ролята ви на депутати. Проверих и се оказах прав. И сега, ако желаете да направите и изменения, не може да се предлагат политически изменения, тъй като дебатът не е политически. Ако е, сте забелязали някакви грешки в текста, може да е, предложите поправка. В противен случай съм принуден, ще бъда принуден да отхвърля това ваше предложение. И ние трябва да знаем какво предлагате като изменение ако то е допустимо, ще бъде прието. В противен случай протоколът ще бъде прият първоначалния си вид. А, благодаря ви, господин председател, за това, че поставяте въпроса на гласуване. Е, е, ясно е, че е, правилникът е малко неясен. Във втората линия от съответния член става дума за утвърждаване от страна парламента. парламента. Така, аз ви предлагам следното изменение. След първата точка от член 6 на протокола. Ето, това е едно, това е едно допълнение. По време на гласуването се състоя телемост с Върховната, Върховната Рада и бе засегнат въпроса за споразумението за асоцииране с Украина, аз предлагам следното допълнение – тази е, процедура, която е, не е уредена от правилника, не бе поставена на гласуване от членовете на, на, на Европейския парламент. И това, мисля, е неоспоримо. Това е факт. Така, така и така. И беше, това е просто допълнение към протокола, за да може той да отразява точно какво се случи по време на заседанието. Благодаря. Уважавам вашите, вашите идеи, както винаги. Аз ви уважавам като депутат, господин Голниш, но за съжаление вашето изменение е от политически характер. Това е коментар на случилото се. Не е имало дебат по този въпрос. И следователно не може да се добави това, което вие желаете. Не мога да, да приема изменението ви, протоколът е прият. Не мога. И така, Продължаваме по дневния ред. Изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурността относно положението в Ирак и Сирия, включително преследването на мълцинствата. Има думата представителя на съвета, шум в залата.